Госпожи и господа, нека да започнем. Благодаря ви за това, че дойдохте. Трябва да кажа, че господин Бютикофер има по-малко харизма от Херман Ван Ромпой. А отговор е... Знам, че ще, ще си го изкараш на мен. А, ние планираме и много от колегите се интересуват от проблемите на бюджета, за това трябва да започнем с най-добрите тук. Най-добрите са най-добрите и мисля, че ще проведем добра дискусия. Благодаря ви за обсъждането, за предизвикателствата и възможностите в отношенията Европейски съюз-Азия. Приветствам всички оратори. И така, да поканим професор Филомена Мари. Филомена е класическо гръцко име. Тя е преподавател в университета в Мелбърн. Тя е била в университета в Брюш. Добре дошли, госпожо професор. След това имаме доктор Йо Лай директор на а, Центъра на ЕС в Сингапур, доктор Йо и тя също така е научен сътрудник в Института за международни отношения на Сингапур. След това доктор Йонатан Холшлаг. Той дойде тук с е, колите на фермерите. Той е, е в е, Свободния университет в Брюксел. Този дебат е изключително важен, защото това ще бъде един от най-важните въпроси за бъдещето, ако не и най-важният за бъдещето на Европейския съюз, за глобалния ред, за световния ред, поради световните тенденции, отношенията между Европейски съюз и Азия имат не само международно значение, но и политическо значение. Трябва да видим каква роля ще играе Китай. И дали е, всъщност те успяха а, първия реактивен самолет да кацне върху техен самолетоносач. На, на самолетоносач. Това е е важно събитие. А, сега вече трябва да се мисли за е, зона за свободна търговия и там а, мотивите ми са само економически и политически. Има много въпроси, които ще обсъждаме. Искам да поканя професор Филомена Мари да вземе думата първо. Благодаря ви. Господин Брок, за мен е голямо удоволствие да бъда тук. Благодаря ви за поканата да говоря на това изслушване. Е, удоволствието е голямо, защото моята докторска дисертация беше за Европейския парламент и аз съм работила с, с евродепутати. Преди малко повече от 20 години се каза, че Европа получи свобода, а Азия забогатя. Така че европейските и азиатските събеседници имаха различни цели. Това се проявява в тяхното отношение. В момента ние говорим за тектонични раздвижвания в Азия, демокрация, търговия и други видове. Сигурност Европа и Азия работят в различен контекст, като равни, като съперници и като взаимно независими. За да може да бъдем последователни, надежни, партньори на Азия, Европейски съюз трябва да покаже, че има последователно послание, последователно ръководство и последователно, последователен подход. Основно предизвикателство е, че от другата страна на масата азиатския контекст не винаги е ясен. Има а, една мрежа от съюзи, не се знае кои са основните а, участници в преговорите. А, архитектурния ландшафт е много претрупан. А, те искат а, да се ангажират не само с, с споразумения за свободна търговия, които се обсъждат, но и с преговори по трудовоправни въпроси, екологични въпроси, достъп до пазари. А, достъп до пазарите. Е, е, Европейския съюз обаче иска да не бъде изключван от азиатските институции или регионални органи, като например срещата на върха за източна Азия. Необходимо е да се покаже, че е, Европейския съюз се вижда по-скоро като партньор, а не като сила. Така че взаимоотношенията са както политически сложни, резултатите са доста противоречиви в известен смисъл. Европейския съюз може малко да предложи в сферата на регионалната сигурност. Европейския съюз е много жизнен партньор в сферата, например, на пандемии или подкрепата за правозащитни аспекти, е въпроси свързани с движението на хората, с сигурността на храните и така нататък. И макар, че Европейския съюз е а, е, економически фактор, а, е, движещите сили са свързани с традиционна а, сигурност. Има две основни предизвикателства симетрията и асиметрията. Симетрията е свързана с възможността да се работи с предизвикателствата на паритета в отношенията, признаването на азиатските събеседници като равни с баланс в региона. Симер... Симетрията означава балансиране а, на е, европейските и американските интереси. Европейския съюз трябва да балансира е, европейски, е, Съединените щати и Китай и едно споразумение между Европейския съюз и Штатите за Азиатско-Тихоокеански регион е много полезен, но не би трябвало прекалено много да идентифицираме нашите позиции с Съединените щати. ние трябва да бъдем разглеждани като посредник в преговорите, а не да се идентифицираме с американските партньори. Един друг аспект на симетрията е желанието на азиатската страна да има по-малко европейци и повече азиатски представители в големите форуми. Проблемите са политически, економически, от сферата на сигурност и Необходимо е също така и повече симетрия в отношения свързани с държавата на благодействието. Така че Европейския съюз има по-диверсирани виждания, отколкото неговите азиатски партньори. Има и симетрия в това, че Европейския съюз е лидер и тук Европейския съюз е един голям предприемач, но това не винаги се приветства от другата страна. И аз мисля, че има проблеми, свързани с това как може да се работи с една общност, в която има недостатъчно сигурност и как може да се, изгр... да се надгражда на това от страна на Европейския съюз. Това може да бъде само ако има достатъчен капацитет в двете страни. Европейския съюз иска да, се, да има по-голяма видимост в Азия, но той трябва да докаже, че е един достоен партньор на Азия. Симетрията означава достатъчно м- достатъчно внимание. А, също така подхода трябва да бъде достоен за доверие. Симетрията е важна за изграждане на доверието, което трябва да бъде укрепено в тези отношения. А, това е нещо, което може да се случи, ако успее асиан едно. Сега нека да разгледаме какви са предизвикателствата за Европейския съюз. Европейския съюз трябва ли а, да има нова азиатска стратегия? Според мен не, защото Азия е толкова диференцирана, че не може да има една а, стратегия, но трябва да има стратегия за Китай политиката е много а, разпиляна в целия регион и това не се отчита. След а, цунамито а, всъщност трябваше да излезе Европейски съюз едно по-ясно послание. Европейски съюз трябва да а, избегне възможността да бъде третиран като арогантен, а, колониален или постколониален в подхода си. Необходимо е да се оцени а, опасността от а, интеграционния снобизъм. Мисля, че Европейския съюз е достатъчно зрял, за да каже имаме различни, имаме сериозни проблеми в еврозоната, но ние въпреки всичко сме сериозен а, партньор. Ние можем да бъдем истински партньор. Трябва да се създаде една работна група за кохерентност в политиката с Европейския съюз. Трябва да се назначи посланник в АСЕАН, а не само да има едно лице, което да отговаря за въпросите на АСЕАН в посолството, в мисията в Джакарта. Европейския съюз може да създаде да а, а, форми на управление в региона, като даде пример, заедно с други партньори в региона, като Австралия, Индия, Нова Зеландия и Япония, например. Необходимо е да се а, е, действа с. с а, срещу понятието за Азия като далечна и екзотична дестинация. И въпросът за Европейския съюз е, че трябва да говори с един глас. Той трябва да бъде последователен политик, стратегия, последователност, трябва да има последователност и в личностното измерение, за да се знае кой от президентите ще се появи. Трябва също така да има последователност и в задачите, и в а, хората, които ще работят по тези задачи в Европейския съюз. Стратегията за партньорство трябва да отчита променящата се роля на съюзниците. Трябва да работи в тясно сътрудничество с държави като Австралия, моята родина. Също така трябва да се има предвид, че е, за разлика от насоките, които бяха е, изготвени през юли от Европейския съюз, азиатското е, столетие е обект на един документ от 300 страници в Австралия, за разлика от няколкото страници в Европейския съюз. Една от основните препоръки е, че трябва да има повече азиатска грамотност, повече познаване на Азия в училищата и в университетите, но и сред бизнес групите. Така че аз мисля, че трябва да имаме повече бизнес сътрудничество, в трансатлантически мащаби. Аз мисля, че това е много важно. Другия аспект на Азия тук в Европа е, че има една страхотна група а, на хора с, азиатски происход, които са същевременно европейски граждани. И това е една огромна възможност да се извлече а, полза от техните знания за различни части на Азия. И това може да бъде използвано много плодотворно тук в а, отношенията с, с азиатските а, партньори. Европейски съюз може също така да разгледа демократичните аспекти необходимо е да задълбочи ролята си а, и е, регионалния форум на АСИАМ, за да се повиши доверието в инициативите. Необходимост от е, репатриране, нещо, което става в различни части на света. А, а, мисля, че много неща са постигнати в много странните сфери в партньорството, сътрудничеството. И а, споразумението а, показа, че много неща са се променили. А, също така, едно предизвикателство за Европейския съюз е отношението на Съединените щати. Трябва да се разбере много по-добре аз, азиатския пейсаж. А, необходимо е да се осъзнае а, необходимостта от симетрията, за да не се а, и, и да се опитаме, както се казва, да носим голям морков с много стимули. А, евро, Европа трябва да бъде етична, принципна, но трябва да се внимава този етичен аспект да не бъде направилно разбран и да не бъде направилно тълкуван като арогантност, а по-скоро да се развие елемента на меката власт, използвайки отличните връзки с азиаци, които са в Европейския съюз. Да се работи с Европейския парламент, а, с а, неправителствени организации. Трябва да се реши дали Европейския парламент е в състояние да, да работи по този въпрос. Аз мисля, че Европейския парламент е от а, критично а, значение. Той има огромен потенциал, който не е напълно реализиран. Все още има много какво може да се направи. И какво е посланието на Европейския съюз? Това е посланието на последователността, на кохерентността, признаване на проблемите в еврозоната. Това е едно предизвикателство, за което искаме да говорим с нашите приятели в е, Азия. И това е посланието, което трябва да дойде от Европейския съюз. Транс тихоокеанските предизвикателства, дали може да се работи по тези въпроси, какъв регионализъм може да се използва в преговорите. Трябва да се оцени дали Китай ще се присъедини към споразумението от ИПП. Азиатския ландшафт е доста претрупан необходимо е да се прави това, което правят Съединените щати, т.е. да се призна ролята на Индия. Азия е разнообразен континент с разнообразни държави. Не може да има един подход, но трябва да има ясни послания за ангажираност, които да дойдат от Европейския съюз. Благодаря ви. А сега давам думата на доктор Йолай Уайн. Благодаря ви за поканата да участвам в това публично изслушване. Мисля, че това е много добър сигнал. Факта, че парламентът се интересува от взаимоотношенията с Азия в много по-голяма степен след приемането на Лисабонския договор, дава един е, положителен знак и по отношение на Азия. Защото е, за много хора в Азия това е, е нещо, в което мога да ви уверя. Взаимоотношенията с Европа са много важни. И то на всяко равнище. <clears throat> Когато говорим за взаимоотношенията между между Европейския съюз и Азия, е, нещата звучат така, сякаш е, говорим за едно е, покривало с доста дубчици, но или с доста петна, празни петна, но нещата не са точно така. Има множество форуми и платформи, които всъщност е, целят именно интенсивиране на политически и економическия диалог между Европа и Азия, между Европейския съюз конкретно. Като ключовите партньори са е, Китай, Япония, Индия. Сега в е, второто десетилетие на 21 век ние откриваме е, все още много не е, използван потенциал, който предстои да се разработи. Е, това имам предвид и когато говорим за симетрия и асиметрия. Би трябвало да обръщаме внимание повече и на формалните е, аспекти, но и на съдържанието, когато говорим за едно равновесие, за симетрия и преодоляване на асиметрията. Би трябвало да разглеждаме процесите в дългосрочен план и да бъдем прагматични и рационални. Защо говоря за е, по-дълги срокове, за дългосрочен преглед и перспектива? Естествено, че трябва да действаме и да мислим понякога и краткосрочно, но Европейският съюз би трябвало да разработи една дългосрочна политика за увеличаване на своята економическа мощ. А независимо от моменти на рецесия, на депресия, докато Азия продължава последователно и постъпателно да увеличава своята економическа мощ. Е, това изглежда един стабилен и устойчив процес. От какво се нуждаем? Какво трябва да направим? Би трябвало да е, поддържаме диалога между Европейски съюз и Азия – на едно равнище при равнопоставеност на партньорите. И а, е, трябва да обръщаме внимание на начина по който другият партньор възприема нещата, на неговите приоритети, на неговите а, е, предпочитания. И по този начин ще опознаем е, е, по-добре един друг в рамките на един диалог между Европейския съюз и Азия. Ще е, идентифицираме по-добре различията, за да ги преодолеем. И би трябвало да подхождаме позитивно към другата страна и да, да търсим не само разликите, но и всичко това, което ни е, обединява, а има много и обединителни елементи. Естествено, че е, в Европа в момента, е, както и в Азия, има е, високо задлъжняли страни, има недостиг на финансови ресурси и ние търсим възможности да преодолеем тези дефицити. Това на практика означава, че ние бихме могли да търсим пътя за излизане от сложните економически и финансови ситуации, белязани от дефицит и от висок дълг, съвместно да си взаимодействаме, да търсим сътрудничеството и обмена на опит и в рамките на едно партньорство да оставаме независими един от друг. Би трябвало да осъзнаваме многообразието, комплексността на становищата, на е, гласовете, които чуваме в рамките на диалога между Европейския съюз и Азия. Европейския съюз все пак поради своята структура, институционална структура и поради своя договор подписано от държавите членки, е по-склонен да говори в един глас, докато в Азия това се случва много по-рядко и по-трудно. Особено страните в е, е, южната част на азиатския континент са един много заинтересован партньор на Европейския съюз АСЕАН е много важен играч на търговската и економическата сцена в Азия и това би трябвало да се отчита от държавите членки на Европейския съюз. <clears throat> АСЕАН проявява интерес към е, засилени контакти с Европейския съюз е, и с европейските държави. Така че това е ключът. Европейският съюз многократно вече е артикулирал своя интерес към е, партньора Азия. И когато става дума за преговори и за обединяване на азиатските позиции, може би АСИАН би трябвало да бъде основният и първият партньор. Естествено, независимо от различията, диалогът би трябвало да протича в дух на отвореност, на взаимно доверие, което за Европейския съюз означава, че трябва да се съобразява с нюансираните мнения в рамките на азиатските е, преговори. Е, Също времено и тук в Европа забелязваме, особено във връзка с е, дълговата криза, известно разединение на държавите членки, но нещата би трябвало да се разглеждат в контекста на глобалната економика и на качеството на пазара. We also have common interest in working. Имаме общ интерес, свързан с а, усилията ни да развиваме економически растеж, да преодоляваме големия бич безработицата, да създаваме работни места и също времено да придаваме по-екологичен характер на тези работни места. Така че това означава повече внимание за младото поколение и за обучението и образованието на бъдещите ни специалисти, така че те да имат по-добри шансове на пазара на труда. Има различия в образователната система, но като че ли в момента Азия обръща повече внимание на научните изследвания е, и залага най-вече на едно е, развитие в тази област за по-нататъчен економически ръст и създаване на заетост. Но Европейския съюз също е поставил приоритетите за себе си по този начин, е, което би трябвало да бъде подсигурено и съответно финансово. Господин Бютикафер, благодаря ви. А сега ще дам думата на следващият ни гост, Янатан Халсуак. Благодаря ви, господин председател. Три основни тези ще поставя в началото ние в никакъв случай не бива да смятаме, че е даденост това, че Европейския съюз в бъдеще ще печели повече от взаимоотношенията с Азия. Азия продължава да се развива по един много стремителен начин. И освен това, като че ли е, начина да се отнасяме към е, е, така, различните сили в Азия е да имаме едно много стабилно съседство, политика на съседство и същевременно една по прозрачна, по-тънка политика по отношение на Азия. Не бива да смятаме, че ще продължи тенденцията от последното десетилетие, именно, че Европейския съюз вече няма да печели от партньорството с Азия. Не, е, ако хвърлим поглед на економическите параметри, ще установим, че действително е, повече от 100 е, са търговските мисии годишно, повече от 650 милиарда евро е, са инвестициите. В средногодишен план имаме е, търговски обмен в стоки, минус 199 в услуги, 46 в инвестиции и приходи от инвестиции 13. Така че е, това не бива да се забравя. Естествено, е, когато говорим за взаимоотношенията с Азия, би трябвало да имаме предвид сближаването като една много важна тенденция в рамките на нашите контакти с азиатския континент, би трябвало да имаме предвид е, и е, е, така, аспирациите и желанието на Азия да играе съществена роля и в глобалната политика и в Общото събрание на ОНЕ и изобщо и в другите органи на Организацията на Обединените нации. Ако а, а, е, искаме да направим преглед на взаимоотношенията с Азия, трябва да имаме предвид начина по който а, се възприема Европейския съюз и Европа като цяло през годините. И ако сравним годините 2006-2008 и след това 2010-2012 година, като че ли е, така, интересът и имиджът на Европейския съюз се е понамалял е, през тези периоди, но има страни с трайно висок интерес е, към Европейския съюз. Какво можем да очакваме от бъдещето? Аз очаквам едно не чак толкова безпроблемно бъдеще за Азия, което ще има последствия и върху нас. Ако погледнем така небалансираният растеж в Азия, мисля, че дори и само ситуацията в Китай буди тревога. Би трябвало да се промени е, една голяма част от економическата е, политика. времено е, тази така не особено надежна и прогнозируема тенденция на растеж и на концентрация на мощ в отделни държави, то най-вече в Китай, буди тревога и от други азиатски държави, както и в Европа растежът, економическият ръст в Китай се увеличава небалансирано. Това е причина за известни тревоги, но същевременно Ние не бива да смятаме и да разчитаме единствено на това, че е, китайските политици ще продължат да мислят много рационално и хладнокръвно. Е, е, съществува и известна е, политическа е, несигурност, е, е, а също и е, несигурност по отношение на бюджетната политика, по отношение на ръста. Съществува и една двойнственост, една наяснота в стратегическо отношение, което е, създава и определени е, трудности. И така, аз смятам, че. Е, заключението от всичко, което казах тук е, е следното. Първо, което е, трябва да отбележим е економическият национализъм и политиката на концентрация на финансова мощ в е, Китай. Това е нещо, което наистина е, тревожи. Е, би трябвало да се е, отвори системата, би трябвало да се е, премина към едни фундаментални реформи. Е, на второ място е, е мултилатерализмът, многостранността. Има една нормативна необвързаност, която също създава дава повод за тревоги. Също времено, е, докато е, отбелязваме концентрацията на мъж в е, Азия и то специално в Китай, Европа в момента е разединена. Не бива да се поддаваме на нереалистични очаквания, не бива да забравяме, че е, не сме се спасили е, завинаги и радикално от е, пазарните мекури, от сривовете. Ние се нуждаем от една много устойчива и стабилна економическа политика – е, економическото възстановяване е естествено е, много важна задача на Европа и е, ние виждаме една голяма част от нашите очаквания в това отношение реализирани във връзка с азиатските партньори. Когато говорим за политика, трябва да кажа, че понякога си поставяме максимални е, цели, а време, но е, и очакваме повече от е, това, което можем да получим и което получаваме. И затова говорим и за небалансирано, за неравновесие в взаимоотношенията е, естествено, има и, и конкретни статистически данни, които говорят за съществуването на един такъв дисбаланс към момента. Но а, е, стратегическите партньори в Азия са ясни. Е, във всеки случай има и други геополитически а, важни а, стратегически партньори, а, които са частично в Азия. Така че би трябвало да търсим едно равновесие в взаимоотношенията и естествено да видим кой какво може да предложи. Нуж... Потребностите от сигурност би трябвало да включим нашите основни азиатски партньори в всички от тези разсъждения и планове за намеса в определени райони. Когато говоря за намеса, имам предвид е, миро творческите мисии и амбиции на Европейския съюз. На първо място дипломатическите средства за е, насърчаване на сигурността в света, изобщо и в Африка, и в Западна Африка. Е, азиатски държави междувременно вече инвестираха достатъчно много в Африка и конкретно в Западна Африка, за да бъдат много заинтересовани в африканския континент да възтържествува спокойствието, мира, сигурността. Когато говорим за взаимоотношения между партньори, естествено трябва да поставим на едно от първите места и надежността, прогнозируемостта, съзнанието, че можеш да разчиташ на партньора и Япония, и Китай би трябвало да бъдат едни такива партньори за Европейския съюз, което ще доведе и до една уравновесяване на взаимоотношенията. Необходими са естествено и по-амбициозни е, цели по отношение на е, инвестициите и е, капиталите, които ще се внасят в Европа от Китай преди всичко. Едно хегемонично съревнование на конкуренция не би могла да подобри състоянието на взаимоотношенията, е, би трябвало да се търси балансираност и в това отношение. И освен това, когато говорим за економическо оживяване, за възстановяване на економиката, е, не можем да научетем това, че е, Европа в момента като че ли се е взряла най-вече в собствените си проблеми и е, е склонна да намалява, да економисва. Е, тоест, инвестиционната ни политика по отношение на азиатските страни е, не е толкова настъпателна, колкото беше преди години. Би трябвало да продължим да работим в посока диверсификация, да търсим не само едни балансирани взаимоотношения с Китай, но и да търсим основата, на която ще се гради доверието в бъдеще, така че да можем да разчитаме като партньор на Китай. Много важно е, естествено, когато говорим за е, политика на добросъседство, да е, подчертаем значението на сигурността. Трябва да има един е, пояс е, е около нашите партньори, в които инвестираме, за да е, вярваме, че там наистина е, е на лице стабилност е, и за капиталите, и за инвестициите. Е, околните страни, тези, които са в близко съседство до Китай и до другите ни основни азиатски партньори, е, трябва също е, да се радват на мир и стабилност. И така... Благодаря, Джонатан. С това приключихме с трите встъпителни изказвания и искам да се възползвам от привилегията на председателство, да задам три въпроса. Направи ми много силно впечатление и трите изложения, които бяха много сгъстени, много интересни от към идеи. Е, връщайки се към някои от тях, искам да започна с, с един малък анекдот от последния диалог е, в е, Сингапур, където основното изказване беше на президента на Индонезия. В, и в въпросите и отговорите, помолихме, бяхме помолени от модератора, дали бяхме попитани дали Европейския съюз и, Евро... и Русия трябва да изиграят важна роля за сигурността на Азия. Отговора беше, ам, разбира се, Русия трябва да играе роля. И за мен въпросът е, към вас, доктор Ю, вие говорихте за очакванията отвъд решението на собствените проблеми на Европа, какви очаквания може да има Европа? Дали а, е, предложението, което току-що представи Джонатан Холслак, дали Европа може да играе някаква роля с оглед на широките азиатски стремежи. Какви са очакванията? Втори ми въпрос към вас е. Има ли добри примери сред държавите членки, които играят по-активна роля, отколкото други, които биха могли да послужат за отправна точка за интегрирани европейски действия, за да може ние да надграждаме като Европейски съюз над онова, което вече държавите членки правят. Доктор Мари, вие говорихте за Европа като възможен балансьор. Аз не съм сигурен дали а, Марс очаква Венера да бъде балансиран. За да може да, се игра, да, да играе такава роля, Европа би трябвало да има подобни амбиции. Изявлението, за което вие говорихте, за общото изявление между Хилари Клинтън и Лейди Аштън, аз се опитам опитах да го намеря някъде в медиите в Европа и не го намерих нито в вестник, нито в някоя телевизионна програма. Така че как Европа може да стане балансьор? Може би може да хвърлите малко повече светлина по този въпрос и на мен ще ми бъде също така интересно да чуя пояснение във връзка с, с този пакет за управление и е, измерението на бизнес общността в отношенията Европа-Азия. Джонатан, за вас променящите се възгледи в Азия за Европа. Как ги тълкувате? В, е, видях в един от е, вашите екрани, че е, оценката за Европа е по-добра сега, отколкото преди няколко години, но това беше в Южна Корея. Втория въпрос към вас е, че нито един от вас тримата не спомена за надпреварата в въоръжаването в Източна Азия и ролята, която няколко европейски държави, членки на Европейския съюз, играят в, в сферата на износа на оръжие. Може би да засегнете някой този въпрос. И след това вече ще дам думата на колегите да зададат въпросите. Благодаря по въпроса ви за очакванията от Европейския съюз. В общи линии ние разглеждаме Европейския съюз като много важен економически фактор. Именно за това ние сме много загрижени и бихме желали Европейския съюз да може да реши проблема си и кризата и да излезе с економическо възстановяване. За нас економи... Европейския съюз е предимно економически фактор, но а, той е фактор и в сферата на сигурността. Затова говори Филомена. Европейския съюз е ключов партньор в, в, в форума на АСЕАН, но а, той може също така да помогне на Азия да изгради своя капацитет за превентивната дипломация, тъй като вие сте били ангажирани в най-различни мироопазващи мисии, в рамките на общата външна политика, политиката в областта на сигурността. Така че ни очакваме един плодотворен диалог с Азия в рамките на някои от тези форуми. Това са част от очакванията на Азия. Честно казано, Европейския съюз не иска да се разглежда като конкурент на Съединените щати. В този контекст Европейския съюз не се стремя стреми към това. Така че мисля, че Европейски съюз трябва да надгражда над онова, което е като економическа власт, като възможност за поддържане на регулаторната рамка, както каза Джонатан. Азия може да се получи от това. Е, Азия иска повече глас, но Азия трябва да се научи да определя стандартите, така че вашите Вашия опит в регулаторната сфера може да се сподели с Азия. Това са някои от нещата, които бих споменала и ще спра тук. Благодаря, доктор Мари. Микрофон, моля. Благодаря ви за въпросите. Мисля, че балансиращата роля е силата на Европейския съюз. Ние вече говорихме по някои от тези въпроси. Европейския съюз няма седми флот в Азиатско-Тихоокеанския регион. В известен смисъл това е предимство. Никой в Азиатско-Тихоокеанския регион а, може би не обича Европейския съюз, но Европейския съюз не предоставя сигурността. Той не е чадър за сигурност и това може да се използва продуктивно. Старата история по време на ерата Буш за антимюсюлманските изказвания от Белия дом – е нещо, което не се е чувало от Европейския съюз. Така че междукултурният диалог е нещо много важно и именно там могат да се насочат балансиращите усилия на Европейския съюз, които биха могли да бъдат използвани продуктивно. И с това стигам до втория въпрос за управлението. Какво е добро управление? Независимо от кризата в Европа, има добро управление, зачитане на правата на човека, липса на уважение към корупцията, стратегии за борба срещу корупцията и а, именно а, може в този контекст Европейския съюз да, разре, да развие разбирането на право ред. Въпроси свързани с социалното благоденствие. Ако отидете в азиатска държава и говорите с шофьори на такси, основен източник за информация за нас – те казват, че работят до 70 и над 70 години поради липса на социално осигуряване. Има възможност да се сподели опита на Европа за грижата за ам, необлагодетелстваните. Също така може да се разгледат регулаторните норми, хората биха искали да ги използват, защото това е част от диалога с, с Световната търговска организация отговорно социално управление и може да се започне диалог с някои от демократичните държави. Много голяма част от вниманието в АСЕАН и а, партньорите АСЕАН плюс 3, Япония, Корея а, имат мрежа, която може да окаже подкрепа на европейски компании, които искат да имат бизнес с азиатски а, партньори, вместо а, политическите делегации да бъдат съпътствани и придружавани от бизнес делегации, по-скоро да има взаимоотношения а, между бизнес общностите, особено във връзка с а, спазването на интелектуалните правата на интелектуалната собственост. Изключително е важно да се осигури надзор тук в парламента и във вашата комисия, за да може да се поддържа ембаргото върху а, доставката на оръжие, също така да могат да се обсъждат въпроси свързани с беженците. Обаче опита в Европа е един от проблемите. А, Например, в центъра Джакарта може да се използва опита на Европа и да се използва неизползвания потенциал. Благодаря, Джонатан. Как се възприема Европейския съюз в Корея? Имаше е, един период, в който е, тенденцията бе е, надолу, е, падаше и миче, но след това нещата отново се върнаха в е, възходяща линия, така че е, нещата се свързват естествено и с преговори, и с е, по-конкретни споразумения, <clears throat> но и с ситуацията в контента когато говорим за сътрудничеството в военната сфера, трябва да имаме предвид най-вече сътрудничеството по отношение на морския флот. Там има установени контакти и се поддържа сътрудничество. Аз съм съгласен с това, че трябва да сме много внимателни, когато доставяме определена военна техника за тези страни, но о, няма причини за налагане на оръжейно ембарго или ембарго за, по отношение на военната техника. Нито е, спрямо Китай и съседните държави, нито спрямо Индия. А дори а, ми се струва, че в е, Индия като че ли е, имаме по-малко по отношение на Индия, би трябвало по-малко да се тревожим. Да кажем, в Китай има реална опасност тя да започне, страната да започне някакви е, военни действия срещ, по отношение на Шри-Ланка. Там има спорове, както знаете. Така че е, <clears throat> ако е, европейските държави доставят военна техника е, е или е, определена европейска е, компания, която произвежда е, военна техника, сключва договори с някои от азиатските държави, трябва да знае, че това на практика може да дестабилизира целия регион там. Това, което азиатците очакват или най-малкото показват, че има такива очаквания, е подкрепа, най-вече подкрепа в преговорите с Китай. Говоря за останалите азиатски държави, защото Китай очевидно е, е така, основният стратегическият партньор и за Европа, както и за другите е, основни играчи в е, глобалния е, свят и американците. В този смисъл останалите азиатски страни очакват подкрепа, когато те влизат в конкретни преговорни и договорни взаимоотношения с Китай от нас. Да, председателят благодари и казва да, относно оръжейни доставки и военната сфера. Вие говорихте за военния кенсианизъм или за военното кенсианство. Това наистина е интересна комбинация. Може би някои от колегите ще пожелаят да коментират казаното от нашите експерти или искат да зададат въпрос моля, не се въздържайте. Кой би желал да започне? Please. Xavier Nutin from the Policy Department of the European Parliament. I have a... Аз имам въпрос свързан с уравновесяването, с балансирането. Аз съм от е, поли... отдел политика на Европейския парламент. А, а, имаше а, е, по отношение на а, е, Тихоокеанския а, регион и сътрудничеството в този регион а, имаше а, постигнато споразумение между САЩ и Китай. Затова ще ви попитам как останалите азиатски държави реагираха на съвместното комюнике в тази връзка. Ана Гомес има думата сега. Съжалявам, че е, не можех да присъствам от самото начало. Трябваше да присъствам на председателски съвет и заедно с председатели на комисии и други колеги в разширен състав. Аз също исках да попитам нещо в духа на въпроса, който зададе представителя на отдела политика. Китай е много важен за цяла Азия и за Европа, естествено. Е, имам предвид и е, економическия растеж, економическото развитие, но е, също време, но има и известни конфликти вътре в Азия, както и в взаимоотношенията с Европейския съюз. Понякога се появяват спорни моменти. Как виждате едно такова развитие? Благодаря. Мисля, че а, въпроса за е, а, съвместното изявление за азиатско Тихоокеанския регион на, на Клинтън и Аштън, не много хора обърнаха внимание на това. Аз отбелязах това и си мислих, че това е най добър знак, защото отново това показва, че идеята е, че, Съединени... че Европейския съюз просто следва Съединените щати. Когато ние се ангажираме с, с Европейския съюз, това е по-скоро на економическата плоскост, докато с щатите нещата са по-различни. Ако искаме да отиде малко по-нататък, това аз не мога да говоря от, всички, от името на всички държави, но просто разсъждавам като учен какви биха били действията. Дали това не е обединение на Запада срещу Азия? Това ми хрумна, когато а, видях това изявление. Но всъщност, а, а, като погледнете политиката в реален план, а, Нямаше много голяма реакция на това изявление. Thank you. I think, um... Мисля, че независимо от това колко внимание привлече в пресата това изявление. То беше нещо много важно и мисля, че също така че Европейски съюз трябва да поддържа по-независима политика, отчитайки значението, естествено, на Съединените щати в региона. Толкова много добра работа е извършена в конкретни сфери от Европейския съюз в някои аспекти на диалога. Това означава обаче, че не се чува гласа на Европейския съюз, защото той не е единен и е необходим софтуер за разпознаване на гласове, с който ние не разполагаме. Има и други територии на диспута, има предизвикателства, има проблеми. други азиатски фактори виждат а, също а, проблемите на складиране на оръжия. Трябва да се следят все по-тесните отношения между Индонезия и Русия, например. Трябва да се види какво става в държави като Камбоджа, Виетнам и Индонезия. Това са проблеми, които трябва наистина да гледаме да разглеждаме много сериозно. Сега, по изявлението Аштън Клинтън, това, което не ми хареса, беше начина по който се появи. То не проистече от един сериозен процес на вътрешни размисли. Просто получихме покана от Вашингтон по лични съображения, по приятелски съображения. Ние отидохме и направихме това изявление. Така както то а, се възприе в Китай беше много, начин по който се възприе в Китай беше много негативен и то някакси отслаби дипломатическото доверие, което имахме в Пекин. Това, което чувам от други региони, други страни в региона, беше, че това е като реклама, като една витрина и че Европейския съюз не е независим фактор, а просто поддаква на Съединените щати. Както каза госпожа Гомеш, това е само началото. Ако говорите с хора в Пекин, е, тенденцията не е да се отстъпи. Напротив, е, китайското ръководство през последните години споменава, че тя трябва да бъде една държава, която защищава своите океански и през океански интереси. Не смятам, че е полезно а, да се обвинява за всичко Китай. Ние трябва да осъзнаваме, че това е част от дилемата на сигурността. С Съединените щати ние имаме противоположни стратегически и геополитически интереси. Американците се опитват десетилетия да запазят върховенството си в Тихоокеанския регион и да се доближат колкото е възможно повече до евразийския континент, докато китайците и искат да променят това и смятат, че ще могат да станат зряла а, сила, ако постигнат същото ниво на военни възможности, като Съединените щати. Така че продукта на китайската а, воинственост а, е нещо, което а, трябва да се вземе предвид отношенията свързани с сигурността, ще оформят бъдещето на отношенията. Има един териториален диспут, разбира се, но основното е стратегическото недоверие от страна на Китай. Трябва да се уредят отношенията между тези два хегемона, между тези два гиганти и да се работи на многостранна основа и на регионална основа. За Европейския съюз ние имаме исторически връзки с Съединените щати, разбира се, но трябва да отчетем също така, че нашите геополитически интереси и стремежи не съвпадат напълно с, тези на Съединените щати. Председателят, благодаря. Сабина. Сабина Майер, политически консултант е, и съветник на е, Зелените. Ние имахме делегация е, на времето, което изпратихме в е, главната квартира на АСИАН и разговаряхме с е, генералния секретар. Като тогава е, се говореше за е, така, възможността да се е, приближи военната и политическата стратегия на АСИАН към тази на САЩ. Е, е, по това време Европейския съюз нямаше е, военна политическа стратегия. Но в момента нещата вече не са чак толкова различни, така че продължавате ли да говорите за различния подход? Обсъждате ли различията е, смятате ли, че наистина се налага да ограничите е, отношенията си във военно-стратегическата сфера единствено до САЩ? Може би е, просто трябва да имаме предвид различните видове сигурност или безопасност днес. И как гледате на процесите в Иран по-скоро, не толкова в е, Палестина. Имам предвид изобщо близко, е, е, Близкия изток. Но а, Смятате ли, че е, европейците в достатъчна степен защитават е, е, своите интереси спрямо Иран? И освен това, вие имате повече контакти с Индонезия по обясними причини. Как се отнасяте към различните религиозни течения? будизъм, сунизъм и така нататък. И последният ми въпрос е свързан с промените в климата. Съвсем различен въпрос, но смятате ли, че може да се получи изближаване и в тази област? Последен на възможност да задавате въпроси, така че не изпускайте този шанс. Ана Гомеш, отново. За това как Азия гледа на настоящата криза в Европа, економическа и политическа криза. Каква е репутацията на Европа в момента? Смятате ли, че Европа продължава да бъде привлекателна за онези азиатци, които смятат, че тук биха могли ефтино и качествено да пазаруват? Продължават ли да идват насам за, за пазар и за естествено и, и привлечени от историческите забележителности? И освен това, Ние се опитваме да засилим контрола върху финансовия пазар. Но Сингапур продължава ли да държи на своята политика, която на практика така създава възможности да се говори за обежище, данъчно обежище? Аз съм от секретарията на комисията. Какво бихте казали за политиката по отношение на правата на човека и други универсални права, права заложени в Всеобщата декорация за правата на човека на ОНЕ. Каква е ситуацията в момента? Смятате ли, че са възможни и промени в институционалната е, структура, където като че ли в момента на взаимоотношенията преобладават е, е европейските представители. Последен въпрос. През 2006 година е, Европейският съюз е, е, прояви желание да започне е, преговори за е, споразумение за свободна търговия с партньори от Азия. Но не можехме по това време да обединим азиатските партньори и да направим на многостранна основа, така да се каже, споразумение с тях, е, е, така че е, трябваше да се пристъпи към двустранни преговори с подписване на споразумение. Смятате ли, че в момента имаме повече шанс да имаме един партньор, АСЕАН, който да обедини интересите на азиатските партньори? Джонатан, искаш ли да бъдеш първи? Разликата между АСИАН и другите региони е, че ако погледнете схемите за военните разходи, можете да видите на какви платформи е изразходват средствата си членките на АСЕАН. Нещата не са много по-различни. В сравнение с други места има много търкания и проблеми между Китай и държавите от АСЕАН. Така че аз не виждам тенденция за подобряване и смягчаване на тези конфликти. Втория въпрос за ролята ни в Близкия изток, особено във връзка с Иран. Това е нещо много сложно. Не е сега момента да се оценява едно десетилетие политика на Иран, но начина както това се възприема в ислямските държави в Юго-Источна Азия. Мога да кажа, че в общи линии в Азия нещата са сходни към, като това, което аз казах както политиката на щатите по отношение на Близкия изток, но ние трябва да проследявам, да следваме собствените си интереси. А може би останалата част от отговора ви ще обсъдим по друг повод. Сега по финансовата криза, особено когато погледнем към Пекин и говорим Първата ни реакция е, че ще сме в тази криза десетилети, че трябва да управляваме факторите. Трябва да направим така, да не се губят много пари от гръцките и а, португалските банки. А, те казват, вие в Европа си имате проблеми, независимо от политическия шум, който се вдига по Европейски съвет и вие ще се справите. Но ние трябва да започнем да ребалансираме економиките си. Естествено, Китай е една автократична държава, но там процесите са много трудни и трябва да има да, да, да има признаване на крехкостта на политическите системи. До каква степен може да има макроекономическо сътрудничество, подкрепа за Г20? Това е една стъпка, която аз не виждам и това е проблем. Ние всички сме на едно държе, но трябва да се знае, че подкрепата от правителствата все още не е факт. По въпроса за суверенитета и международните институции, мисля, че повечето азиатски държави се намират там, където ние се намирахме в началото на 20 век, с акцент върху ролята на държавата, на държавните граници, контрол върху обществото. Това е съвсем естествено и ще отнеме време на Андия да преодолее нас и да преодолее това за международните институции. Това е определено една тема, която много внимателно трябва да следим. Не само виждаме, че все още има тенденция да се е, координира е, но виждате едно усилие на основните сили да изграждат собствените си многостранни канали, дори с латиноамериканските държави, държави от Централна Азия. Те много често залагат на цели интереси, които са противоположни на нашите и това заслужава нашето внимание, когато обсъждаме международни въпроси. Благодаря, госпожа Ял. Позволете ми да кажа нещо по въпроса за АСЕАН и подхода им към сигурността. Ние говорим за всеобхватна рамка за сигурността, не само като човешка сигурност, защото ние разглеждаме сигурността от държавоцентрична гледна точка. Ние я разглеждаме като потребност. АСЕАН се занимава с социално-економическото развитие като основа за сигурността, така че като гледаме всеобхватно на проблема. Ние продължаваме да говорим а, за натрупването на оръжие, за надпреварата във въоръжаването. Сегашната криза в Европа и финансовата криза въобще за нас е по-скоро а, е, не толкова финансова, колкото социална. И а, това е един по-труден за решаване проблем. Знаем, че ще отнеме много време да се опитаме да намерим решение. Финансовата криза, според мен, може би може да бъде решена така, че да може да бъде контролирана. Но социалния а, пакет е нещо много важно. Ние разглеждаме нашите предизвикателства, все още имаме много проблеми, докато всъщност сме изправени пред същите проблеми. Именно за това подчертаваме факта, че много повече може да научим един от друг чрез диалог, за да видим как оформяме нашите политики, как се опитваме да решаваме тези проблеми. Естествено, нашите общества имат различен, различни характеристики, но всички ние трябва да се опитаме да постигнем напредък в решаването на социално-економическата криза. И доктор Мари накрая – повечето от въпросите получиха свой отговор. Сега, кризата, кризата винаги е помог, помагала на Европейския съюз да се справи с, с ситуацията. Това се случва и в Азия. Реакцията беше много различна, естествено, но в общи линии полуките също така са важни за Европа. В миналото сме виждали ем, статии за това какво може да се научи е, от Европа. Сега вече четем статии за това какво може да се научи от Азия и от АСЕАН и от Австралия всъщност, как може да се харчи разумно. На трето място суверенитета. Европейския съюз подписа един договор с АСЕАН. Там се включва и на намеса, но аз съм сигурна, че Европейския съюз ще а, изпълни ангажимента си, докаже подкрепа. Аз не съм сигурна, обаче, че Европейския съюз ще постигне интегриране, като подкопава суверенитета в Азиатско-Тихоокеанския регион. Може би може да има един телеологичен подход, но суверенитета може да остане изключително важно, важен фактор поради териториалните спорове, на които сме свидетели. И накрая двустранните договори за свободна търговия, нещата там вървят добре. Европейския съюз има една силна, солидна програма. Това споразумение с Корея е, всъщност имаше много повече кръгове. Европейския съюз извлече значителна полза, също се случи и с Корея. Мисля, че ще има още опити за споразумение за свободна търговия с АСЕАН но дали трябва да се сключвате с, с отделни държави или в по-широк мащаб? Европейски съюз използва това, което аз наричам селективни региони. Благодаря. С това приключи това изслушване. Според програмата трябва да има заключителни бележки, но за това няма време. Аз ще приключа, като кажа, че се надявам, че ще продължим този разговор. Искам да благодаря на нашите трима оратори за много интересните изслушения. Благодаря, че ни дадохте възможност да научи много неща от вас и моля, присъединете се към мен да аплодираме нашите гости.